Точка първа е приемане на дневния ред. Бих искала да припомня на всички ви, че това заседание се предава на живо по интернет. Бих искал също да ви помоля да се приготвите картите за гласуване, защото при гласуването ще ги използваме. трябва да разгледаме и петия доклад на комисията за бъдещата стратегия. Благодаря, искам да подчертая едно нещо. Преди време получихме имейл от госпожа Чашкова за изменение 9, с което тя ни информира, че иска да оттегли това изменение. Да, информирани сме за това. Изменението е оттеглено и бихме могли да преминем към гласуването. Гласуваме първата част, включително първото изменение. Това е компромис номер едно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част на компромис първи. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега преминаваме към трето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Единайсто изменение. Устно изменение от докладчика. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 12-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 14-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 15-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме проекта като цяло, който е за. Моля да гласува. Прекратете гласуването. 19 за, Един против, няма въздържали се. Поздравления! за докладчика. Сега преминаваме към освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 на агенциите. И ще започнем с освобождаването от отговорност за 2009 за резултати от дейността, от управление контрол на агенциите. Започваме гласуването по изменение първо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Всъщност, извинете, изменение седмо. Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Единайсто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 12-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 13-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 14-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 15 то изменение, първа част. Моля, гласувайте с устното изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 16-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 17-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 18-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Устно изменение номер 3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 20-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 21-во изменение с устна промяна. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 22-ро изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 23-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 26-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 27-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 28 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 29-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 30-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 31 то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 32 изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 33 изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 34-то. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 35-то изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 36-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 37-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 38 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 39-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 40-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 41-во изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 42-ро изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 43-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 44-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 45-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 46-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 47 то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 48 то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 49-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение е второ изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение първо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. А сега гласуваме по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 24 за, няма против, един въздържал се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към освобождаването отговорно във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 на Европейския полицейски колеж на Какис. Първи, втори, първо и второ изменение. Моля, гласувайте. Те са идентични. Прекратете гласувайте. Приема се. Преминаваме сега към гласуване. предложение за приключване на сметките, окончателно гласуване. Моля, гласувайте, прекратете гласуването. 25 за, няма против, няма въздържали се. Се окончателния проект за резолюция. Първи параграф от комисията Либе. Моля, гласувайте. Приема се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Второ изменение от комисията Либе. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Единайсто изменение. Устно изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Устно изменение второ. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12 то изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 13 то изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 16-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 17-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 18-то изменение с устно изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 19-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 20-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 21 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 22 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 23 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение от комисията Либе. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 24-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 25-то изменение. Моля, гласувайте. С устното изменение. Край на гласуването. Приема се. 26-то изменение. Моля, гласувайте. Двадесет и шесто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 11-то изменение на Либе. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 27-мо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 28-мо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 29-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 30-то изменение. С устно изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 31-во изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 32 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 34 то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 35 то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 33-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 24 за, няма против, един въздържал се.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 че няма да гласуваме цялото предложение за освобождаване от отговорност в неговата цялост. Това ми казва секретарията. Аз смятам, че гласувахме с 25 гласа за, нали? Така гласувахме. 25 гласували всъщност. Добре, ще гласуваме отново. Начало на гласуването. предложението за освобождаване от отговорност. Край на гласуването. 24 гласа за. Приема се. Точно така се спомням, че гласувахме, но както и да е. Сега може ли да гласуваме амблок? Е, ако можем да гласуваме амблок, ще съм много доволен. Добре, не сме съгласни. Добре. А, госпожа Макове се противопоставя. Така продължаваме да гласуваме за агенции. Това е Европейски орган за безопасност на храните. А, гласуваме предложението за освобождаване от отговорност. Начало на гласуването. Край на гласуването и се приема с 22 е, гласа за. Е, освобождавам за отговорност е, във връзка с приключването на сметките, начало на гласуването. 22 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се. Сега е резолюцията. Изменение първо, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. Устно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 на Комисията по околна среда. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, е, резолюцията в изменение и вид. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21 гласа за, 2 против, няма въздържали се. Чудесно. Добре. Сега Европейска агенция по лекарствата, доклад на господин Ставракакис. Първо, предложението за освобождаване от отговорност, изменение първо и второ. Начало на гласуването по двете изменения, те съвпадат. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10 от Комисията по околна среда. Е, предложението за решение в неговата цялост. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21 гласа за, 3 гласа с... против, няма въздържали се. Е, сега е, приключване на сметките, изменение номер 3, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Изменението в... Предложението в изменение му вид. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 24 гласа за, няма против, няма въздържали се. Господин Ставъркахис иска думата, заповядайте. Скъпи колеги, преди да е, е, гласуваме резолюцията, искам да направя коментар по някои от измененията, които според мен са доста спорни. Имам предвид е, изменението за създаване за лекарството медиатор, защото може би то не е безопасно. Предполагам, че съзнавате колко важно изявление правим, още повече, че няма категорични доказателства в подкрепа на това твърдение. Е, предвид е, казаното, смятам, че трябва да се направи много подробен анализ на лекарството медиатър при съответна прозрачна процедура. Някой от... има починали и ние трябва все пак да им отдадем дължимото, обаче да няма два параграфа специално в доклада за освобождаване от отговорност. Според мен това трябва да бъде направено при пълно сътрудничество с водещата комисия по околна среда и при участие на експерти. Е, миналия четвъртък на председателския съвет се позволи посещение в агенцията е, по лекарствата в Европейския съюз и беше направено изслушване. Е, трябва да се направи тресв контрол и ние трябва да допринесем за това. Ние гласувахме хоризонталния доклад, за да може Европейската сметна палата да направи специален аудит е, и да види дали евентуално няма стълкновение интереса. интереса и в съответния доклад ние призовахме да има вътрешен одит. И е, от името на моята политическа група искам да ви уведомя, че ако се приемат тези изменения, ние ще гласуваме против резолюцията като цяло. Благодаря ви. Благодаря ви. А, мисля, че в такъв случай можем да пристъпим към гласуване на резолюцията. Е, сега е, начало на гласуването, без изменение 6. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 11 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 12 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 17-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 18-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21 изменение е с устно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Двадесет второ изменение, втора част. Чакайте, устно изменение. 22 устно изменение. Край на гласуването. Приема се. 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Можем ли да отеглим 25-то? Добре, оттегляме 25-то изменение. 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 29. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 30-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 31. во Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 28. Край на гласуването. Приема се. 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Първо на Комисията околна среда. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Начало на гласуването. А, изказване на микрофон. Забравил съм си е, картата. Може ли да добавите гласа ми? Изменение пето. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 35-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 36-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 39. то Начало на гласуването. Край. Приема се. 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 41. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Предложението за резолюция в изменение и вид се... Ако обичате, подлагаме на гласуваме. Край на гласуването. Приема се с 16 гласа за и 8 против. Пардон, 9 гласа против. Комплименти релаторе, пасям. Така, поздравявам докладчика. Е, сега, четвърто изменение е, от Комисията по околна среда. Какъв е резултата? It's minus. Минус ли е? NB, NB4, 4 4 Sí, NV4, ¿dónde está? Minus, minus. Ok. Passiamo adesso al discarico 2009 a И така, освобождаване е, от отговорност Агенция за снабдяване към Евратом. Е, доклад на господин Ставракакис. Първо, е, предложение за решение за освобождаване от отговорност. Устно изменение номер едно. И второ, които съвпадат. Начало на гласуването по тези две изменения. Край на гласуването. Приема се. С един глас против и един въздържал се. Сега решението в изменение вид. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 гласа за, един против, един въздържал се предложение за решение за е, приключване на сметките. Устно изменение номер 2. Е, начало на гласуването. Пусно изменение номер 2. Начало на гласуването. Приема се. Предложението за решение в изменен вид. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Сега предложението за резолюция. Основно изменение номер 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 5. Устно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Цялостната резолюция в изменен вид. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20 гласа за, един против, един въздържал се. Поздравлявам докладчик. А сега преминаваме към гласуването по последната точка освобождаване от отговорност на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки. Тоест, Frontex. Първо ще гласуваме по предложението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 21 гласа за, 1 против. Приема се. Приключване на сметките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се отново 21 гласа за, един против, един въздържал се. А сега преминаваме към предложението за резолюция. Изменение 1 на Либе. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 4 на Либе. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Предложението като резу... за резолюция като цяло, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Ошие, член на Европейската сметна палата, на докладчиците в Сянка, на моите сътрудници и разбира се на секретарията за начина по който работихме заедно през последните пет месеца. Благодаря ви много.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 Bene. Passiamo, a... sì, sì, prima relatore. Passiamo adesso al punto 11 dell'ordine del giorno. А сега преминаваме към точка 11 от дневния ред. 11-2010 della Corte dei Conti europea, la gestione della... Специален доклад номер 11 от 2010 година на Европейската сметна палата, управление от страна на комисията на общата бюджетна подкрепа за страните от Африка, Карибите, Тихоокеанския басейн, Латинска Америка и Азия. Господин Берман има думата. Благодаря много, господин председател. С колко време разполагаме за уводните думи? 10 минути, казва председателят. Ще се опитам да бъда кратък при всички положения. развиващите се страни и в сферата на сътрудничеството за развитие бюджетната подкрепа е много важна тема. Има много неправителствени организации, които са, се противопоставят на този тип подкрепа, но комисията смята, е, че е, тази подкрепа е полезна и би искала повече подкрепа за помощ за развитие да се канализира чрез пряка подкрепа за бюджета, която се разделя на две е, на два типа обща бюджетна подкрепа и секторна бюджетна подкрепа. 48% от периода от Подкрепата от помощта за развитие за периода 2007-2013 година попада в тази категория. Защо? Защото тук това ни дава важни предимства, а именно може да се прехвърлят по-големи суми по един по-предвидим начин в развиващите се страни и страната на происход има по-голямо участие в начина по който се използва помощта и начина по който се, фина... Е, се използва това финансиране от страна на правителството може да се подобри чрез използването на този вид система. Същевременно са заангажирани национални парламент и гражданското общество и те стават по, в по-голяма степен отговорни за това какво се случва със средствата. Нещо, което подобрява ефективността на разходите. Комисията, държавите членки и страните бенефициенти могат да, да задълбочат диалога и да подобрят стандартите и ефективността на тази помощ. Така че на теория повече обща бюджетна подкрепа би довело до по-добри резултати. Но на практика нещата са малко по-различни. Сметната палата е, е проучила точно как Европейската комисия подбира критериите и как оценява риска, както и как оценява програмите за развитие. И отчетността по този доклад. Става дума не е за ефективността на прехвърлянето на средствата, а за ефективността на всички мерки по бюджетната подкрепа. И в доклада на Сметната палата има известни критики. Има някои сериозни е, слабости в е, управлението на средствата. Ще бъда съвсем кратък, защото тук присъстват и представители на Сметната палата и съм сигурен, че и те ще получат думата. Но най-важното е, че комисията не е рафинирала достатъчно своите критерии а, за подбор. И защо така не се анализира достатъчно добре риска. Има два основни риска. Първо парите да свършат в грешния джоб и а, втори риск парите да отидат за даден проект, но този проект да не постигне резултати. Тези два риска не са достатъчно, не се вземат предвид в достатъчна степен според сметната палата. Не се оценява резултата и не е оптимизирана оценката на евентуалното въздействие. Сметната палата посочва, че комисията се съсредоточава основно върху потенциалните резултати, възможните резултати, а не върху действителните резултати. Има и препоръки, които са съвсем логично свързани с набелязаните недостатъци. Препоръчва се бюджетната подкрепа да остане като важен инструмент, но да се прилага по по-добър начин. И в този случай тази бюджетна подкрепа, ако се прилага добре, ще има предимства, защото така съответната държава участва активно в приложението на проектите по помощта за развитие. Доста ни притеснява факта, че Сметната палата твърди, че комисията подценява риска и че не е достатъчно добре управляван този риск. Притеснява ни това, че средства отиват за финансиране на проекти, които не постигат резултати. Има страни, които са затънали в дългове, които не разполагат с достатъчно средства. Има и страни, които се опитват същевременно да се изправят на крака. Тези страни трябва да получат подкрепа, но по един динамичен начин. 17 от страните, получаващи такава бюджетна подкрепа, 12 от АКТБ и 5 от Латинска Америка, получават тази бюджетна подкрепа, но същевременно имат много висока корупция по съгласно е, индекса за корупция. Именно за това е необходимо много строго наблюдение за това как се използват средствата в тези страни. Сметната палата смята, че и в тази област има недостатъци. И така, когато се работи с тези 17 страни, трябва да се действа изключително внимателно и наблюдателно, ако се иска парламентарен контрол вътре в съответната страна, ако националният парламент участва, то парламентарният контрол трябва да се подобри. Това означава, че комисията трябва да инвестира в този тип програми. Фактът е обаче, че те не го правят. И така, парламентите в тези страни нямат нито достатъчно служители, нито достатъчно познания, за да осъществяват този тип контрол. Смятам, че комисията трябва сериозно да разгледа изложените критики и да разглежда в много по-големи подробности положението във всяка една страна по-отделно. Същото въжи и за държавите членки. Това е допълнителната полза от бюджетния подкреп. Можем да осъществим и политическо влияние. Е много важно и комисията и държавите членки да се движат по един и същи план. Ако ли не, резултатите няма да са много добри. Една страна може да получи бюджетна подкрепа, но също времено е, тази подкрепа трябва да е вързана с съответни критерии. Ако има несъвпадения, това ще подрони имиджа на Европейския съюз и евентуалното въздействие на тази помощ. Много от държавите членки искат е, да се грижат за собствените си политически интереси, а не за общи интерес на Европейския съюз. Много важно е тези държави, получаващи бюджетна подкрепа, да бъдат посещавани от делегации от Европейския съюз и тези делегации да разполагат с достатъчно експертна ни познания, за да могат да, да работят достатъчно добре. Те, разбира се, искат да постигнат резултати, но може би не могат да го направят поради проблеми с приемливостта. и също така, трябва да има конкретни критерии. Благодаря много. А сега давам думата на представители на Сметната палата. Да. Благодаря за поканата да посетя вашата комисия. Ще се опитам да направя обзор на резултатите в този доклад. Неизбежно е да повторя някои от нещата, споменати вече от докладчика. Аз се запознах с доклада. Мисля, че той отразява много добре в обобщен вид нашата работа. Както стана ясно от току-що приключилата презентация, това е важна част от помощта на Европейския съюз. Близо 50% от средствата се предоставят чрез използването на тези механизми. Предоставят се пряко средства за бюджетите. Има няколко предимства на този тип система. Ето защо в Парижката декларация, в други документи се отдава предпочитание на този модел. По този начин, на първо място, могат бързо да се отпускат големи средства по един предсказуем начин за страните, които получават помощта. И, както спомена и докладчика, има по-голяма съпричастност, по-голямо участие от страна на страните получателки. Освен това се насърчава подобряването на финансовото управление в страните. Това е един интегриран процес в страните, които получават помощта, които работят за подобряване на бюджетните си процедури, на одитните си процедури. Също има увеличаване на отчетността на правителствата на страните получателки и се извършва и последващ контрол. Освен това се насърчава политическия диалог. Например, през есента бяхме в Руанда. Всеки месец се провеждах заседания на секретариатите на отделните държави и на донорите за да се види по какъв начин се изразходват средствата. Всичко това допринесе за подобряване на координирането на действията на донорите. Ние извършихме одит относно ефикасността на този тип бюджетна подкрепа. Комисията положи значителни усилия, за да се подобри системата. Въпреки това се запазват някои слабости, има възможности за подобряване на ситуацията. И а, искам в този смисъл да се спра на седем въпроса. въпроса. Междувременно искам да кажа, че комисията като цяло приема нашите заключения. Освен това, започна една по-широка процедура с изготвянето на зелена книга, за да може да се проведе един по-разширен дебат по въпроса. Що се отнася до различните констатации? В тези програми обикновенно съществуват макроекономически и управленски цели, но те са доста сходни в различните страни. Те ни отчитат достатъчна степен конкретните характеристики на отделните страни. Забелязахме също случаи, в които с времето се променят приоритетите, но, приори... но програмите не се променят на страните. Ако искаме да има полза, трябва да има достатъчно конкретност на действията, иначе е трудно да се направи оценка и да се прецени дали може да се постигне това, което желаем да постигнем. На следващо място искам да се спра с, на управлението на е, риска и на нужната рамка. Комисията, е, както каза и докладчика, трябва да разработи една по-добра система за оценка на риска и намаляването на риска. Беше споменато, че има някои <clears throat> особени рискове в този контекст. Ние харчим огромни суми чрез централното правителство, има <clears throat> рискове, свързани с финансовото управление в този процес, но има и рискове, свързани с стратегията за развитие. Рамката, за... в която трябва да се работи, следва да се разработи по-добре. Освен това, трябва да се прецени по какъв начин да се преценява колко средства да се отпускат на отделната среда, страна както казах, че средствата, които се отпускат, са доста предсказуеми за държавата, но проблемите са на лице защото трябва да се отговори на въпроса защо някои страни получават толкова средства, а други по-малко. За това трябва да има ясна рамка, която да позволява да се прави оценка на сумите, които определена държава трябва да получи. Аз не съм наивен, зная, че тук става дума и за политически съображения, но ние не знаем къде започва политиката и къде започва, свършва рационалния анализ и това създава един фундаментален проблем. Така че е необходима ясна интелектуална рамка за отпускането на средства и след това може да се прибавят политическите съображения и други аспекти. Трябва обаче да знаем къде свърш... започва политиката и къде свършва рационалният анализ. Изграждането на капацитет е също важен на част от тези програми и би трябвало да е именно така. Има тенденция обаче, че е твърде а, общ този въпрос. Трябва да се извърши по-детална оценка на страните, да се фокусира вниманието върху тези области, където може да се добави най-голяма стойност. Трябва да се подобри функционирането на контролните органи в тези страни. Има условия свързани с изпълнението, които могат да се отнасят до различни неща, до управление на публичните финанси, резултати в сферите на здравеопазването и образованието, в зависимост от заложените приоритети. И това са критерии, които са важни, но често те не са достатъчно ясни. И трябва да можем да преценим какво може да се счита за удовлетворителен напредък. Трябва да има е, ясен структуриран процес за извършване на оценка и за отпускане на средствата. Диалог за политиката също съставлява важен компонент, както подчертах в началото. Именно чрез този диалог страните донори и Европейския съюз полагат усилия, за да се постигнат конкретни резултати чрез помощта. Ние не считаме, че този диалог по политиката е достигнал своя пълен потенциал. И обикновено този диалог е добър, когато има от самото начало ясна, и ефикасна а, стратегия за диалога, но понякога липсва нужната експертиза за провеждане на такъв а, диалог по политиката. И на последно място искам да се спра на външното, външните отчети. Също тук нещата са доста общо, може да се подобрят нещата, няма достатъчна информация за ефекта. Необходима е, е процедура за всичко това, което изисква и методология за оценка, такава липсва към момента. Трябва да призная, че не е лесно за подобен тип помощ, но могат да се направят повече неща, отколкото до сега. Това ще създаде условия за подобряване на отчитането на постигнатите резултати. И позволете ми да приключа, като заявя, че аз лично съм съгласен в голяма степен с становището на докладчика, че е трудно да се види, че подкрепата за общия бюджет не трябва да бъде основната линия, която трябва да се следва в бъдеще, въпреки че трябва да запази своята значимост, стига средствата да се изразходват по по-добър начин, отколкото до сега. Благодаря, сега съм на ваше разположение да отговоря на евентуални въпроси, които можете да ми поставите. Благодаря. Сега от името на Европейската комисия. Има ли някой, който би желал да вземе думата? Благодаря, господин председател. Благодаря и на Сметната палата за този задълбочен доклад. Благодаря и на докладчика. Аз мисля, че е важно този дискусия да се е, впише в цялостния контакт на въпросите, които се повдигат не само в доклада, но и в дискусията по Зелената книга, която комисията изготви и в доклад на госпожа Тас за освобождаването на ЕДФ, което всъщност е, трябва да чуе също мнението на комисията по бюджетен контрол. Въпросите са от ключово значение и трябва да се подчертае, че не, не се поставя под въпрос бюджетната подкрепа. Всъщност е, трябва да се одобри този инструмент. От години насам вече той се прилага. Ние обсъдихме няколко въпроса. Заедно с моя колега ще дам думата и на господин Дженкинсън, мой колега, който е, ще отговори на някои повдигнатите въпроси. Аз също искам да се присъединя към колегата, който изказа благодарност към докладчика за чудесния му доклад. Също така и на Сметната палата за нейното своевременна намеса. Това става в много подходящ за нас момент. Както моя колега подчерта, ние в момента преразглеждаме нашата бюджетна подкрепа в контекста на Зелената книга, която трябва да бъде съобщена на съвета и на парламента към края на сегашната година, на настоящата година. Мисля, че много от въпросите, които се повдигат в доклада, получават съгласието на комисията. Искам да направя само един лек коментар. Мисля, че е, всичко щеше да бъде много по-ясно, ако доклада беше изготвен по начина по който се изготвят годишните доклади, е, за да се види доколко се отговаря на изискванията на, на, е, на Сметната палата. Сега трябва да се иска и мнението на комисията, отдално. Може би за бъдеще ще се отстрани това, но като цяло комисията смята, че доклада е много полезен, е много стегнат и и много от е, така, областите, които подробно се обсъдиха в направените до сега изказвания, показват, че трябва да подобрим работата си, е, за да има по-ясна рамка за оценка в областта на отпускането на средствата в началото на отделни страни и в областта на изработването на ясна рамка и е, цели за програмите. Друго нещо свързано с това е да се е, подобри в значителна степен нашият е, подход към е, диалога. Предвид казаното до тук, комисията смята, че в много случаи ние вече се занимаваме с някои от тези въпроси, може би в недостатъчно структуриран начин. Именно по това работим в момента. Възнамеряваме да подобрим е, нашата методология, главните ни насоки, е, дори и предвид резултатите, които ще се постигнат от консултациите по зелената книга, е, има области, в които напредваме доста бързо по подобряването на менеджмента, на подкрепата за общия бюджет. Мога да посоча като пример областта на рисковете, първо, искам да кажа, че трябва да стане ясно, че кога ви изплащане по общия бюджет или по бюджет по определен отрасъл, това става след като се направи една много пространна проверка дали всички условия са спазени, критериите за избираемост, макроекономическа оценка на напредъка, менеджмента на обществените средства и прилагането на стратегията за развитие. Едновременно с това ние винаги се съобразяваме с специфичните условия и показатели, които могат да са от значение за програмата. Ние се предпазваме от определена степен на риск, но въпреки това мисля, че това може да се подобри в значителна степен, при по-структурен и задълбочен подход за определяне на специфични рискове и когато има е, определени е, мерки за някаква някаква модалност, умереност, която се препоръчва от сметната палата. Е, колкото е, до бюджетната подкрепа, която се определя от изготвянето на позиция на Европейския съюз и координира на европейски диалог, за което се говори и в доклада, мисля, че трябва да напомним, че през, на съвета през ноември 2011 година комисията и държавите членки трябва да постигнат напредък по по-координиран подход е, в областта на бюджетната подкрепа. В момента се води работа в тази област и се очаква това да бъде ключово обстоятелство, което да така излезе от зелената книга. И ние е, искаме по-структуриран диалог в Европейския съюз между отделните страни, за да се получи желания резултат от програмите, които имат бюджетна подкрепа. Може би трябва да отстраня някои недоразумения във връзка с подкрепата на общия бюджет при портфейла на Комисията за обща подкрепа. В доклада правилно се казва, че това е предпочитания подход на комисията. Мисля, че е почтено да се каже, откакто има единодушие в Европейския съюз от 2006 година, това беше предпочитаната методология както на Европейския съвет, така и на Европейския парламент. Имаше тристранно споразумение и трите институции изготвиха съвместен подход. Важно е да се изясни какво значи, е, какво се крие за тази цифра 50%. Комисията по ангажимент да е, отпуска до 50% от помощта си е, чрез правителствените системи, помощ от правителство за правителство. Това е правителствена система. Това не се постига само по силата на подкрепата за общия бюджет. Трябва да има подкрепа и за отрасловите бюджети и други форми на помощ, е, е, които се използват в е, системите на отделните страни. Все още обаче не сме постигнали тази цел. Тази 50% подкрепа за е, общия бюджет. Дори и да включим отрасловата подкрепа, пак не отпускаме 50% от помощта ни по този начин. Аз мога след срещата да посоча точни цифри. Е, но мисля, че е ясно да се изясни точно това. Аз е, мисля, че сега е, трябва да спра до тук. Още веднъж е, благодаря на Сметната палата за полезния доклад и, както казах, ние активно работим за да можем е, да се занимаем с тези области, да подобрим подхода си и в края на краищата да изготвим едно цялостно комюнике, което да бъде в отговор на Зелената книга. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на колегата Мелдър. Благодаря, господин председател. Аз изслушах разискванията с особен интерес, тъй като проявявам определен интерес към помощта за развитие. Читам, че заключенията на Сметната палата обаче са малко слаби. Положени са доста усилия от комисията, но има възможности за допълнително подобряване на ефикасността. Мисля, че подобна констатация може да фигурира в всеки един доклад на Сметната палата, тъй като винаги а, е, има възможности за допълнително подобряване на нещата. Това, което е важно за мен обаче, е кое е най-ефикасното, дали подкрепа за бюджета или по-класически форми на помощ за развитие, защото аз не считам, че предоставянето а, е, на а, е, пари пряко на правителствата води до най-добрите резултати. Така че аз съм бил свидетел на доста проблеми в някои от развиващите се страни. Например, след изборите в Кения комисията предостави, че 40 милиона на тази страна. Какъв стимул може да бъде това за една страна, която дълго време представяше лъжливи информации? Ако някои страни искат да използват средствата за военни цели, те могат да го направят, могат да развиват тайна полиция, което е доста често явление в развиващите се страни. Така че нека да видим какви са възможните альтернативи. Аз работя по въпросите на селското стопанство в развиващите се страни и виждаме, че се очаква в бъдеще недостиг на храни, затова трябва да помислим за альтернативите. Затова мисля, че може да се използват по-добре средствата за селско стопанство, за по-устойчиви видове пшеница или ориз, или за борба с заболяванията по животните. Нещо може да се подобри, както казва в заключенията си и Сметната палата. Чух, че се подготвя зелена книга, други форми на помощ, научни изследвания, подобряване на помощта за селското стопанство са много по-ефикасни средства, отколкото предоставянето на пари пряко за държавния бюджет. Аз също искам да благодаря на Сметната палата за отличната им работа. Това е един от специализираните доклади, който действително ни дава много информация благодарение на прецизната работа на докладчика и секретарията се постигна много по-голяма яснота. Това е важно в подготовката на освобождаването от отговорност. Бяха направени някои критични бележки. Комисията по развитието, която работи по въпроса заедно с предвиденото в Зелената книга, води разгорещени дискусии. Ние сме по средата на тези дебати. Днес беше крайния срок на ДЕВЕ по доклада на Гьоренц, който е евродепутат от групата на либералите от Люксембург. Той работи по помощта за развитие и той добре познава специалния ви доклад. Това е един от малкото подобни доклади, който пряко насочва вниманието на парламента И всичко това намира отражение в доклада, насочен към Европейската комисия и бих искал да благодаря отново на Сметната палата. И аз бих искал да благодаря на докладчика. Äh, Мисля, че Европейската Европейския съд, а, извинете, Европейската сметна палата ни представя много важни много важна информация тук. И мисля, че съвсем ясно се показва, че има необходимост от преразглеждане и, да, и трябва да се обърне повече внимание на този въпрос. Комисията ясно заявява, че Комисията, парламента и съвета смятат, че това е предпочитаният подход. Смятам, че комисарят Пи Балкс обаче има по-различна позиция, или поне я формулира по-различно и би било добре и неговата позиция да се отрази тук. Е много важно да се провери дали този бюджет се разходва ефективно. Говорих с няколко колеги от е, занимаващи се с помощ за развитие и те казаха, че има много критики, защото много често стана в дума за страни силно засегнати от корупция. Има страни, в които правителствата всъщност са диктатури. И много често те използват средствата, за да потискат някои части от населението. Ясно е, че такива правителства не би трябвало да получават подкрепа. Също времено трябва да се избягват и ситуации, в които не се постигат целите на Европейския съюз. Затова не трябва да се разглеждат само методите – както се казва, лекаря казва, операцията беше мина успешно, но пациентът почина. Е, не искаме да има при нас такива ситуации. Методите да са добри не е достатъчно. Трябва да се съсредоточим върху три теми – селско стопанство, здравеопазване – Помислете си за ужасяващите условия в много африкански страни, особено за бременността и раждането. Трябва да се направи много, за да се избегне смъртта при раждане. Има страни, в които 40% от жените умират при раждане. Ужасяващо е това третата основна тема е образование. Аз не съм противник на бюджетната помощ, но същевременно смятам, че не би трябвало да се предоставят 50%, не би трябвало 50% от помощта да отива за бюджетна подкрепа. По-скоро трябва да работим съгласно начертаните цели – и да се подбират онези подходи, които могат да ги постигнат. Бюджетната процедура, бюджетната подкрепа, когато може да доведе до положителни резултати, си струва. Но ако няма резултати, ако няма отговорност за това как се разходват средствата, и ако се заявява, че ние не сме отговорни, защото не ние харчим средствата, това е съвсем неприемливо. Ако не работи бюджетната подкрепа, просто трябва да се използват други методи. Дори те да са по-трудни за прилагане и да са по-сложни сами по себе си. Аз като цяло не съм пълен противник на бюджетната подкрепа. Но все пак с критика приемам факта, че а, тя не винаги работи добре, не винаги постига добри резултати. Защото трябва средствата, които се изразходват, да се изразходват за правилните цели. Господин Фялнер, благодаря, господин председател. Много ми беше интересно да а, чуя позицията на Сметната палата за ролята на политиката във връзка с бюджетната подкрепа. Може да се дискутира много колко а, а, трябва да е голяма ролята на политиката а, но винаги ще има някаква политическа, политически аспект тук. Е, и винаги ще има политика и в конкретна област, която се прилага. Ще има политически решения, ще има решения, които се основават на други фактори. Господин Мулдер направи много интересен коментар – за това, че винаги има възможност за подобрение. Да, винаги има възможност за подобрение, това е ясно, но въпросът е има ли, има ли и постигнат някакъв напредък. Да, винаги нещата могат да се подобрят, обаче подобрили ли са се а, в сравнение с предишни периоди? Това е моят въпрос. А, например, по управлението на риска, а, е, има ли подобрение и какви са извлечените полуки? и Има ли такива? И накрая, но не на последно място, знам, че господин Хигинс подаде своята оставка като член на Сметната палата, защото му предстои да стане председател на комисията за Нобеловите награди. Но същевременно мисля, че трябва да се има предвид, че а, да, чували сме коментари на бивши вече членове на Сметната палата за това как се работи, какво е, е, е ефективното, което може да се направи. А сега, може би, вие може да направите такива общи коментари преди е, да е бъде прията вашата оставка. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Бергман. Yes, colleagues, very е, да, колеги, дискусията е много интересна. Имаше и много забележки, за което ви благодаря. Първо, бих направил една обща забележка. Както всеки парламент, и този парламент има три е, роли. Първо, ние трябва да сме глас на нашите избиратели, второ, да законодателстваме и да упражняваме парламентарен контрол. Сега, дали представляваме избирателите си? Това е въпрос, на който всеки депутат трябва да отговори сам, но имаме тук в този парламент е, проблем с представителността. Сега законодателството го извършваме е, с воодушевление последните месеци, малко по-малко. Гласувам повече резолюции, отколкото законодателни актове. Сега, колкото до ролята ни като парламентарен контрол, е, това е изцяло пренебрегнато, особено тук в тази комисия. Тук имах само няколко седмици, за да изготвя доклад, който засяга милиарди от европейския бюджет. Само за няколко седмици. Никой е, сериозно не може да се свърши сериозно работа, да разследва въпросите сериозно и въобще мисля, че се шегуваме с парламентарния контрол. Аз тук имах е, чудесна подкрепа от страна на госпожа Маяковска, която седеше там. Сега по е, доклада за сметната палата има само няколко неща. Това е несериозно и аз смирено ви моля за извинение за качеството на този доклад. И смисля, че нашия парламент трябва много задълбочено да поприказва за това колко сериозно може да изпълняваме една от трите си основни задачи като парламент. Е, не, сега, не съм съгласен напълно с вас, е, то, че е, бюджетната подкрепа трябва да се отхвърля като средство. Сега, подкрепата за проекти. Ако не приемате, е, че нещата не се развиват е, както трябва в развиващите се страни и ако мислите, че Европейския съюз трябва да изиграе някаква роля, за да има равни възможности и за развитие на страни, които, за съжаление, се очертава да са бедни, тогава трябва да приемете, че някой път нещата не са както трябва и ние трябва да го намалим, доколкото можем, но нещата неизмежно ще вървят както не трябва трябва. Независимо от това, дали ще говорим с неправителствени организации, колкото и така благодетелни да са нашите намерения. Аз. Е, зн... Вие знаете доколко сериозно нещата могат да се променят и трябва да се променят. Не става въпрос за смучане на средства, е, е, а за опит е, за подобряване на собственото управление на дадена страна и собствения начин, по който те управляват средства трябва да се инвестира в парламента, да се инвестира в парламентарния контрол е, от страна на националните парламенти, а с други думи страните да си помогнат сами. И бих казал, че нашата е, подкрепа за общия бюджет и за отрасловите бюджети е особено ефективна, е, носи най-големи резултати в е, е, здравни грижи и образование. Да, да се плаща на учители, на лекари и медицински сестри, които иначе няма да получат заплати. Мисля, че това е чудесен пример за непосредствена бюджетна подкрепа, както за общи бюджети, така и за отраслови бюджети. И е, ние като парламент искахме от комисията 20% от помощта за развитие да отиват за образование. Е, защото подкрепата за националните бюджети, за отрасловите бюджети са е, така ефективен начин. Много неща не вървят както трябва. Аз съм напълно съгласна с вашата критика, но примера, който, който сте подбрал, не е най-подходящия. Това е поне моето мнение. По-късно ще говорим. Сега, трябва ли тогава да решаваме е, подкрепата за националните бюджети да се оказва само когато са изчерпани и останалите средства? Е, бих казал, че е, подкрепата за националните бюджети е, се върши с различна цел спрямо подкрепата за отраслови бюджети. Ние не търсим баланс. Ако е, едното не върви, тогава нека да предпочетем другото. Нещата са същностно различни. Е, защото при бюджетната подкрепа като цяло вие искате да има е, е, административен капацитет, парламентарен контрол, т.е. подобрение на управлението. Докато при подкрепата за общия бюджет трябва да се подкрепи политическия диалог с страна, където искате да има такъв, такъв диалог. Ако говорите обаче за Етиопия, Примерно, и такива страни, ако бюджетната подкрепа не се използва като лост за диалог с такива правителства, има страни, където трябва бюджетна подкрепа, за да има е, мощен политически диалог с тези страни. Именно това е, е, е начина по който може да се постигне политически диалог. Много сериозно трябва да се замислим по този въпрос, като е едно от средствата, с които да се постигнат целите на е, помощта за развитие. Очаквам е, комисията да е, вземе, да се отнесе много сериозно към всички критики от страна на Сметната палата и се надявам през следващите години да констатираме промяна. Благодаря ви много. Yes. Благодаря. Сметната палата, моля. Mr... Както разбрах от коментарите на господин Стас и господин Фелнер, моите коментари е, е до голяма степен е, е, а, с, във връзка с казаното в доклада, с, а, с, в хармония с него. А, що се отнася до постигнатия напредък, а, има напредък в управлението на средствата, да, но няма яснота в това дали има напредък в съответните страни благодарение на тези средства. Именно заради това е трудно да се каже реално има ли напредък. И въпросът повдигнат от господин Милдер, е именно дали тази тип подкрепа е по-добър от традиционната подкрепа, а, не може да получи отговор, защото все още нямаме достатъчно информация, с а, която да оценим това. Именно заради това ни е необходима методология за оценка тук. Ето, например, споменатия пример с Кения. Това е много добър пример е, и показва защо са необходими някои от нещата, които споменаваме в доклада трябва рамка, за да се оценява дали има нужда от тези е, средства и е, да, да се разбере защо и как се правят нещата в страната, дали е, е решенията, се, е, когато се смени политическото ръководство на страната, е, трябва да могат да доведат до евентуално спиране на средствата или не и въобще как се вземат политическите решения. Всичко това а, е, на този етап а, не е на лице и а, затова е много трудно да се направи оценка и да се каже дали тази помощ е точно толкова ефективна, колкото останалите. По другите въпроси, а, а, е именно а, поисканото от господин Фянер да направя няколко коментара за своя опит в Сметната палата, ще направя е, два-три коментара. имаше е, критика, че членовете на Сметната палата защитават по-скоро национални интереси, отколкото интересите на европейските накоплатец. А такива неща, ако са случвали, това е било преди аз да стана член на Сметната палата, защото ако подобно нещо се е, беше случило, кога, докато аз бях член на Сметната палата, със сигурност щяхте да чуете за това. Това е едното. второ, мога да ви кажа какво може да се подобри, но нека първо да кажа какво се е подобрило. Първо, им проведохме основни промени в своята структура, управленска структура. А, може би все още не се усещат резултати, но много скоро ще се усетят. Както, например, сигурно знаете, вече имаме отделни камери, а, и това означава, че не се работи на много дълги е, заседания, на които 27 души обсъждат един доклад. Нещо, което много по-добре разпределя времето за заседания и, и е, увеличава качеството на докладите. Също времено е, имаме административен комитет, по-рано беше известен като управителен съвет и там се вземат административните решения. Мисля, че това е отражаващо значение за ускоряването на решенията и за по-последователната работа в институцията. И така, мисля, че е, в дългосрочен план всичко това ще има много е, сериозен положителен ефект. Що се отнася до ефективността при използването на ресурсите. През последните години се изнасят ресурси от административни функции, писмен превод и прочие към одита. Много важно е всичко това. Може да, да дискутираме това и но 45-50% от хората в съда, по моя преценка, работят непосредствено по одитите. Разбира се, няма как. Това, ако се. В случая трябва да се извадят и разходите за превод, защото а, ако искаме да сравним нещата с националните институции, там превод няма. И дайте да видим какво става, например, в Норвегия, Сметната палата от нейните служители 65% се занимават пряко с е, а, одит, така че при нас, след като извадим писмени, е, служителите, занимаващи се с писмен превод, можем да се похвалим с е, подобна цифра, нещо, което е много добър резултат. Нещо друго, което съм казвала и по-рано тук. Ако има институция с 27, управлявана от 27 души, едва ли тази институция може да работи много ефективно. И затова аз смятам, че има силни политически причини да има комисии, в които се представляват всеки страни. Ясно е, извинете, е, разбирам защо в Европейската комисия се представляват е, 27 страни, но не мога да разбера защо това е необходимо в една институция, която би трябвало да извършва професионални оценки въз основа на ясни критерии и стандарти. Е, управлението на една подобна институция може да се остави да се повери в ръцете на петима, шестима души максимум. Има наци... Е, национални е, аудит, институции за аудит, при които има само един генерален аудитор. Но за да се променят нещата, наистина, е, каквото и друго да правим, едно от основните неща би било да се намали значително броя на хората, управляващи тази институция. И така ще може да се действа и много по-бързо и много по-смело. Ако се търси консенсус от 27 позиции, едва ли позицията ще е възможно най-смелата, която се приеме накрая. По-скоро ще е най-малкото общо кратно. Така че това не е работа на съда, но това е нещо, което се решава на политическо равнище, но мисля, че би било добре за всички граждани на Европа да се случи това. Благодаря с това преминаваме към 12-та точка от дневния ред. Специален доклад на Европейската сметна палата номер 14 от 2010 година за управлението от страна на Комисията на системата за ветеринарни проверки върху вноса на месо след реформата от 2004 година. Господин Кастингер има думата. Благодаря, Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на Европейската сметна палата и в частност на господин Лазаро, който е отговорният член на, на Сметната палата. Искам да благодаря и на неговите сътрудници за доклада, който ни беше предоставен. Мисля, че имахме конструктивен размяна на мнения преди днешното заседание. Искам да благодаря и на Европейската комисия за техния доклад по ефективността и последователността на проверките в ветеринарната област, както и в сферата на растениевътството. Това е 14-я доклад от 2010 година в връзка с системата за ветеринарни проверки върху вноса на месо след реформата от 2004 година. Аз лично съм живяла във ферма, зная колко е важно да се гарантира безопасността и сигурността на храните. Препоръките ми са представени в работен документ. По точка трета ще видите различните области, които подчертавам това са области, които се отнасят до държавите членки, както и до Европейската комисия. Има три препоръки, на които искам да обърна особено внимание на този етап. Що се отнася до третата препоръка на Сметната палата, струваме се, че трябва да се подобрят проверките на национално ниво. Националните органи, поради различни причини, имат дефицит в комуникацията може би комисията ще може да помогне на държавите членки, за да могат да използват по-добре наличните информационни системи. Държавите членки могат да работят съвместно за постигането на подобрения. Сметната палата също говори и за нивото на национален контрол – тук ни е необходимо повече участие на Комисията за спазване на принципа на субсидиарност. Трябва да имаме много по-изчерпателни национални проверки, за да бъдат обхванати всички екологични и здравни рискове. Вноса на месо, не се проверява за наличието на различни вещества, на тежки метали и прочие. Сметната палата в доклада се говори за предприемането на правни действия срещу държавите членки, които през годините не са подобрили състоянието на нещата не са довели до усъвършенстване на системите за проверка. Що се отнася до директивата от 2002 и тази от 2004, там виждаме, че има доста неспазване от страна на държавите членки. Непрекъснато се повтарят грешки с течение на много години. Споменах доклада на Сметната палата. Е, въпреки, че не е откроено като препоръка, става дума за конкурентоспособността на производителите на храни в Европейския съюз в сравнение с тези от третия страни. Европейските производители трябва да следват много строги стандарти за много от месата, които се внасят, не се прилагат такива строги изисквания. Ако разгледаме ефикасността и последователността на ветеринарния контрол, ще установим, че е необходимо да се намери решение на голямата сложност в тази област. Европейските земеделски производители очакват опростяване на процедурите. Сега давам думата на господин Лазаро от Сметната палата. Благодаря, господин председател. Е, специална благодарност е, на госпожа Елизабет Костингер, докладчик е, от Комисията по бюджетен контрол, за конструктивното сътрудничество и за нейните така, заключения и препоръки. Е, е, е, проверките върху вноса на месо е част от политиката по сигурността на Европейския съюз, до толкова доколкото внесеното месо може да доведе до зарази както на потребителите, така и на добитъка и на, и на производството. Е, внесеното месо е почти 4% от е, консумираното месо. Е, през последните 5 години не е имало кризи вследствие на недостатъчен ветеринарен контрол. Независимо от това обаче всички трябва да бъдат запознати с необходимостта от това животните да са здрави и да има безопасност на храните. 300 милиона се, милиона се отпускат за е, безопасност на храните и 100 милиона за свързани мерки. Независимо от това обаче, е, през 2011 година е, имаше криза с сигурността на храните, свързана с е, лудата крава. И това и всъщност средствата бяха отпуснати от европейския бюджет. И 2010 година ние изготвихме програма и се има предвид комисията, проверката на комисията за ветеринарен контрол на гранични пунктове, където се внася и изнася месо. И през 2004 година се въведе регулаторна рамка, която е част от пакета по хигиена, е, който влезе в сила през 2006 година. Е, всички е, органи за ветеринарен контрол в държавите членки бяха посетени Франция, Холандия, Испания и Румъния и е, съответно ние участвахме в е, контрола от страна на ветеринарен контрол и контрол на храните в е, Литва, Великобритания и Гърция. Ние възнамеряваме важни процедури и трябва да изиграем важна роля, особено страна на надзора и контрола на комисията върху ветеринария контрол в Европейския съюз. Обаче някои сдружения на партньори е, особено на производители, вносители, е, производители и потребители. И е, Сметната палата стигна до следните заключения. Прилагането на пакета по хигиена от 2004 година се къснява и трябва да бъде довършено по много аспекти от регулаторната рамка, особено усъвременяването на ветеринарните споразумения с трети страни, да има засилване на проверките, освен това и засилване на приложението на законодателството. Има много намаления на контрола върху вноса. Това беше допуснато при споразумение по еквивалентност. обаче няма достатъчни доказателства за това. И е, ние искаме да има контрол върху храните и е, ветеринарния контрол е, широко и полезно се прилага навсякъде в Европейския съюз, но въпреки това в три страни членки граничния контрол все още не предоставя необходими данни, това а, е, засяга а, е, така, а, е, пъл, да има пълния достъп до а, данни, доколко са достоверни те и защо проверка на системата като цяло. Има вътрешен одит на проверките, които се осъществяват а, и а, много а, често неисправностите се установяват а, много по-късно. Накратко, одита показва, че трябва да се поемат следващи инициативи, за да се установят е, неизправностите. И е, Сметната палата отправи следните препоръки до комисията. Да приключи пакета по хигиената, регулаторната рамка, е, да консолидира наръчник, е, който да се отнася за потребителите, е, да е ясно, е, точ, да има следващи насоки за прилагането на Европейска стратегия за ветеринарен контрол, за да се определи къде е, могат да се постигнат целите на пакета по хигиената. На четвърто място подобряване на моделите за оценка на риска от е, ветеринарния контрол за подобряване на планирането, и на пето място държавите членки да установят слабостите в е, ветеринария контрол в разумни срокове. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите въпроси. Грация. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря и на Сметната палата. Комисията работи в тясно сътрудничество с Сметната палата за изготвянето на този доклад и от именно на службата за храните и ветеринарните въпроси, на която аз съм директор, винаги сме приветствали конструктивния подход на Сметната палата и вземе много насериозно техните Заключение. Срещнахме се ня... на няколко пъти с представителите на Сметната палата в контекста на изготвянето на този доклад. Вече сме дали своя формален отговор на доклада и неговите препоръки и можете да намерите нашия отговор в материалите, които сме ви предоставили. Във връзка с конкретните заключения, приемаме ги много насериозно и ние самите като аудитори винаги търсим възможности за подобрение. И в области толкова важни и сложни като контрола на животинските продукти винаги има какво да се подобри. Това въжи и за държавите членки, и за контролните власти в държавите членки, с които работим в тясно сътрудничество, за да можем е, възможно най-бързо да приложим препоръките на Сметната палата тази връзка нека да направя няколко коментара по казаното от докладчика е, госпожа Костингер. Действително намираме заключенията за изключително важни. Е, нашата цел е да се грижим за здравето на потребителите и се отчитаме пред парламента. Именно за това заключенията на доклада на парламент са толкова важни и за нас. Също Същевременно обаче госпожа Костигер казва, че има проблеми с комуникацията при заключението на национално равнище. Да, действително, това е вярно е, и е посочено и от Сметната палата. Има обаче мерки, които, по които се работи в момента. Е, това е системата за бързо предупреждение за храни и фуражи и експертната система за контрол на търговията TRACES. Това са системи, които се подготвят в момента, но които вече да, и, се въвеждат в момента, но които вече дават добри резултати. В Холандия и Германия има сериозни проблеми при приложението на Трейсис и наскоро посетихме и Холандия и Германия и много внимателно разгледахме как действа системата Трейсис. И в двете страни може да се отбележат значителни подобрения – и за това, за да сме справедливи към споменатите държави членки, е, трябва да уточним, че вече е, те имат е, че те вече разполагаха с много добри национални системи, които работеха отлично, но трябваше да ги убедим да преминат към европейската система и да я прилагат и нея не по-малко ефективно. Има други мерки, които са е, предприяти, за да се запълнят празнотите. Ето, например, срещаме се редовно в работна група тук в Брюксел, за да се обсъдят всички проблеми, свързани с контрола, установени на европейско национално равнище. Има и програма за по-добро обучение за осигуряване на безопасността на храните, особено за служителите, които работят на границите. Курсовете се провеждат във всички държави членки на Европа и това води до много високо ниво на ангажимент, на ангажираност сред държавите членки във връзка с контрол. Втори важен въпрос, госпожо докладчик, са правите стъп, правните стъпки, които се предприемат там, където се оказва, че многократно не се вземат мерки, въпреки е, че държавите членки имат съответните ангажименти. Когато има такива ситуации, ние много сериозно подхождаме и много настойчиво, но когато става дума за вноса за на хранителни продукти от животински происход, е, като цяло мерките се прилагат много добре. Държавите членки си дават сметка, че тук става дума за нещо много сериозно и възприемат ангажиментите си на сериозно. Е, разбира се, има какво да се подобри, но все пак трябва това да се признае. Като цяло, по отношение на правните мерки, опитваме се да намерим решение без да прибягваме до съд. И като цяло успяваме, но там, където се налага, сме готови да отидем и на съд. Що се отнася до различните държави членки, е, има разлика между цените на производство в различните държави членки, така както посочва и докладчика. И през септември комисията прие доклад за контрола от, на вноса от трети страни. Той в момента се разглежда и от съвета от парламента. Това беше връзка с една инициатива на френското председателство. И ако имаме възможност да проведем този дебат, действително. И тук говорим. Тогава ще може да се говори и за разликите в цените на производство. Също Същевременно нашата служба се ангажира и да приложи планирания нов регламент в нашата област. Тук става дума не само за продукти от животински происход, но и за продукти от растителен происход и други хранителни продукти и така ще можем да обсъдим въпроса с нашите институции по сестри ми. Благодаря. Давам дума на господин Молдер. Благодаря. Това е много важен доклад. Да и е съвсем уместно да бъде обсъждан в тази комисия, защото има огнище на заболяване сред животните. Това се отразява на бюджета. Както видяхме при различни кризисни ситуации, например с, с лудата крава, с други по- наскоро констатирани заболявания, като свинския грип и прочие. Мисля, че заключенията са важни. Единственият ми проблем е, че въпросът, който се разисква в доклада, се отнася само за легалния внос но когато преди 5 години се появи ШАП, видяхме, че това не беше резултат от легален внос на нелегален внос. Винаги сравнявам ситуацията в Европа с тази в САЩ или в Австралия. Ако влизате в тези страни, например в САЩ, трябва да попълните документ, дали сте били през последните три месеца в ферма. Ако отговорите положително, тогава трябва да отговорите на някои въпроси. В случая с Австралия нещата са сходни. Аз веднъж бях решил да занеса на роднини истинско холандско сирене и трябваше да го извадя от багажа си, когато пристигнах в Австралия, тъй като проверките са много строги, но ако пристигате в Лондон, Амстердам или Франкфурт, няма такива проверки. Ако идвате от Африка и носите някакви салами, никой няма да ви направи бележка. Мисля, че има изкушение да се внася нелегално понякога нещо, освен това трафикът придобива все по-големи мащаби. Затова въпросът ми е как разглежда комисията контрола върху нелегалния внос, като се сравнят нещата с САЩ, Австралия и Нова Зеландия, където имат невероятни успехи в ограничаването на животинските болести. Например, последното им огнище на шап е било констатирано през 1928 година. Въпросът действително опира до нелегалния внос. Знаете, че шапът беше предизвикан преди години именно от нелегален внос. В Англия годишната отстъпка за вноски в бюджета беше доста по-висока. Какво се прави за предотвратяване на заболяванията в Европа? Знаете, че в Европа ние имаме политика да не се вакцинират животните. Ако възникне огнище, трябва да се преминава към масово унищожаване на животните. В случая с Холандия това няма вече да е възможно, защото политическият ефект е огромен. Едва ли тези клади, които виждаме в Обединеното кралство, ще бъдат приемливи за Холандия. Никой няма да приема продукти от вакцинирани животни в Европа имаме регламенти, но извън нея няма такива. Ние в Европа приемаме месо от вакцинирани животни от Латинска Америка. Това не е така в САЩ или с която и да е друга страна. Ние сме изключения. Защо за Бога не можем да накараме останалият свят да приема продукти от наши вакцинирани животни, защото те могат да се стерилизират, могат да се използва, например, за стерилизирано мляко имам предвид. Затова, по мое мнение, този доклад представлява особен интерес. Благодаря. Сега давам думата на комисията за отговор на въпроса поставен господин Малдер. Благодаря, господин председател. Много уместни и своевременни правни въпроси, правни въпроси срещу, срещу незаконен нос. Сега аз съм говорил с Сметната палата за проверка по вноса. Не традиционните проверки на границата, а по-скоро внос от пътници, е, които пристигат на летищата или които транзитни пътници и така нататък. И ние, е, зна, ние не можем да пренебрегваме този въпрос. Би било опасно да го пренебрегваме, е, защото е, незаконния внос е истинска заплаха и ако искаме да избегнем епидемии в Европа, ние трябва да знаем, че незаконния внос може да стане източник осъществяваме контрол във всички държави членки и вие повдигнахте много интересна дилема, е, когато се поставите Европейския съюз с е, Австралия, Нова Зеландия и в известна степен Съединените щати. Е, всъщност става въпрос за много по-голямо предизвикателство. Сухопътната граница на Европейския съюз, какви, колко пътници преминават от там? И ако трябва да има същия контрол, аз смятам, че е, нито пътниците, нито европейските граждани ще приемат е, такова ниво на контрол. Трябва да сме бдителни, трябва да подобряваме мерките, особено е, в областите, където може да има незаконно движение на продукти. И това е въпрос на диалог между комисията и държавите членки. В следващия ни е преглед на мерките по вноса и е, по здравето на животните. Е, и всъщност това е свързано с вашия доклад. Е, сега, по втория въпрос, вакцинация или не, това е много голям въпрос и дори бих приканил за свикване на конференция тук в Брюксел за да се каже какво се казва в Великобритания, как се възприема това там. И както казахте, повечето държави членки е, повече няма да приемат е, е, горене на животни на клади. Така че всъщност това е, ние, ние ставаме защитници на вакцинирането сега. Е, всъщност е, има отказ от търговците на дребно, както и на потребителите, да приемат продукти от вакцинирани животни в общността, но също така и от внос. Но, обаче приемаме продукти от, е, и, и месо от вакцинирани животни извън Европейския съюз. Европейски Ците няма да приемат вакцинации при е, опасност от е, епидемии. Това е част е, от... Ако, ако беше част от рутинната политика, обаче ако има епидемия и тогава се въведат вакцини, тогава вакцината се свързва с определена епидемия, с определени животни, които в края на краищата няма да бъдат предназначени за потребление. Е, това се случи в Великобритания и самата Великобритания искаше да въведе вакцина, вакцинация, обаче спря, когато е, се спряха съответните продажби. И втория, второстепенен въпрос беше е, колко трудно се разграничават продуктите от е, вакцинирани животни и животни, които са били инфектирани е, трябва първо да се установи дали е вакцинирано животното, дали то е инфектирано. Има голям напредък, но в заключение все пак въпроса си остава труден. Ветеринарната общност почти всеки ден обсъжда въпроса и аз мисля, че е, е, доста подробно ще се обсъжда въпроса, когато се говори за стратегията по здравето на животните. Благодаря ви. Е, благодаря. Госпожа Касингер, искате ли да се изкажете? В заключение, благодаря, господин председател. Исках просто да благодаря на комисията за подробната информация, която ни предостави. Мисля, че можем да дадем един много положителен отговор на тази информация. Да, действително напредък има и мисля, че последният въпрос на господин Молдър ясно показва колко важна е тази тема и колко важно е да продължим да работим по тази тема. И така отново искам да благодаря на представителя на комисията и на Сметната палата. Благодаря. Нека сега да преминем към 13-та точка от дневния ред. Представяне на доклада е, на делегацията посетила Италия. Става дума за мисията от 26 до 28 октомври 2010 година. Заключенията на мисията са били разпратени до всички. И там се дават е, много подробни анализи на това е, какво установихме от 26 и 28 октомври за тези три дена, когато бяхме там, в два важни региона на Италия. В Абруцо основната ни цел беше да проверим използването на след... средствата след ужасяващото земетресение в Лако Уила през 2009 година. След това посетихме кампания и там разгледахме начина по който се използват европейските средства във връзка с свързаната с отпадъците екологична катастрофа. Изразихме някои критики по отношение на използването на европейските средства в Италия – Говорихме за риска, мрежите от е, разпространяващи европейски средства е, да включва е, да включват и членове на организираната престъпност. Говорихме и за начините, по които могат да се подобрят материалните механизми за контрол. Разполагаме се запеченията на делегацията. Те са дадени на всички членове на комисията. Ако някой иска да направи коментар, нека да го направи сега. Ако нямате коментари, тогава е, докладът на делегацията се смята за прият. И с това приключва нашето заседание. А, преминаваме към заседание на координаторите при закрити врата. Ако координаторите не са тук, моля, повиквайте ги, тъй като започваме по